не е по вина на Италия. Вярно е, че в миналото Италия спаси честа на Европа и може би някои са мислили, че ще продължава да го прави и в бъдеще, но не може да продължаваме по същия начин. Която и да е държава, ако се окаже в положението на Италия, ще достигне точка на засищане, до предела на възможностите си. Вече не функционират механизмите за интеграция и за приобщаване. Не са ефикасни връщанията, тъй като в много държави на происход не може да се установи самоличността на мигрантите. Освен това, Връщанията са възможни единствено по линията на двустранни споразумения. Така че към момента няма възможност за връщания. Отстояваме гордо и решимо по-категоричните действия, за които взехме решение. Разработихме ясна стратегия която не бива да се банализира. Когато разработихме тази стратегия, заявихме, че това е единствената възможност за борба срещу трафика на хора. В Европа се проявява известно лицемерие. Мигрантите се превръщат в проблем, когато се насочат прожекторите към Средиземноморието но трябва да се изправим пред проблема с мигрантите не когато стигнат до Средиземноморието, а още в държавите, от които тръгват. Там те попадат в лапите на трафикантите. Знаете ли колко струва пътя по който преминават мигрантите, пътя по който страдат, биват изтезавани? Те трябва да заплатят понякога между 3000 и 5000 долара на човек. И дори тези суми не стигат. Става дума за хора, живеещи в ужасяваща бедност, които правят всичко възможно, за да съберат тези суми. Но след това попадат в ръцете на престъпници. И не само това. Що се отнася до положението в Средиземноморието, Италия при издирвателно-спасителните дейности винаги се е водела от принципа на опазване на основните права. По въпроса за Дичоти Италия тогава първо позволи да слязат на брега на най-уязвимите на борда на този кораб. Това бяха жените и децата. Погрижихме се първо за тях. А що се отнася до последния случай, когато някой кораб акостира на едно пристанище, където първо може да се предоставят продоволствена и здравна помощ, това не означава, че се стига веднага до малтретиране. Необходим е механизъм за преразпределяне на мигрантите. Все още няма такъв механизъм. Такъв механизъм, според мен, трябва да е с задължителен характер. И принципът на тъй нареченото сигурно пристанище не означава акостиране в Италия. Става дума за акостиране в най-близкото пристанище. Освен това, в автоматичния механизъм за солидарност трябва да участват всички държави членки. Има и още нещо. И онези държави, които проявят готовност да участват в механизма за преразпределяне, са готови да приемат само лица, които имат право на международна закрила. Никой не иска да приема економически мигранти. Толкова по въпроса за миграцията. По въпроса за економиката. Говорихте за инвестициите в инфраструктурата. Някои от вас казаха, че Италия не иска да проведе необходимите реформи. Но, моля, информирайте се по-добре. По време на разговорите за постигане на компромис с господата Юнкер, Домбровскис и Московиси. Още в началото на разговорите изисках от тях една услуга. Донесох едно дебело издание на английски, в което са описани всички реформи които сме провеждали до момента. Когато говорите, че казвате, че Италия не е готова да провежда реформи, то просто не обръщате внимание на случващото се в момента в страната. Работим по най-мащабния за всички времена план за структурни реформи. Председателят, по време на разискванията по-нататък ще имате възможност за въпроси. Приехме закон за борбата срещу корупцията. Въвели сме най-строги стандарти срещу корупцията. Най-строги, сравнено с друга части на Европа. Господин Данти, ако желаете да се изкажете по-късно, заповядайте, но не прекъсвайте оратора. А, има диалектика. Улицата не е еднопосочна. i più elevati standard антикорупционе, non solo europei. Та, както вече казах, въвели сме най-строги стандарти, не само на европейско и на международно равнище и радикална реформа проведохме в областта на банковото дело, закона за несъстоятелността, за банковата тайна в момента имаме такъв закон за несъстоятелността, когато имаме банки изпаднали в кризисна ситуация. Введохме и закон за делегираните правомощия. Приели сме всички необходими правила за прилагане. Всички административни процедури са на лице, за да можем да подпомогнем този процес в Италия, нещо, което другите правителства не направиха. Както казах, имаме ново законодателство, което коренно променя процедурите за обществените поръчки. Имаме и делегирани актове за реформа на гражданско-процесуалния кодекс, на наказателния кодекс – всеки, който казва, че сме против инвестициите, моля да направят дебат в Италия за скоростните влакове, например. Защото това е част от нашия инвестиционен план в Италия. Имаме комплексен план за това. Милиарди се влагат от държавни компании, които бяха на среща с президента. През изминалите дни приехме и национален план. за гражданска защита в случаите на наводнения. Т.е. имаме такива планове за действие при извънредни ситуации. Обърнахме се към комисията с молба да ни предостави една по-голяма гъвкавост 3 милиарда и половина бяха добавени към бюджета на този план за инвестиции. Така че едно от хубавите неща на демокрацията е, че се правят обществени допитвания, всеки си казва мнението и всеки, който не забелязва всичко, което казах аз сега, не отчита реалностите не само в Италия, но в Европа. Скоростната линия до Торино е проект, който вече е одобрен. Този проект представляваше интерес за много европейски държави, но нашето правителство се сблъсква с съпротивата на голяма част от населението. Преди 25 години този проект беше разработен. Нещата може би са стояли добре тогава но е нужно да бъде направена оценка на въздействието и преди да влеем толкова държавни средства в инфраструктурен проект, който ще има огромно въздействие върху околната среда, трябваше да направим анализ на ползите и разходите и да споделим резултатите от а, тази оценка с обществеността и да поемем своята отговорност. А що се отнася до другите проекти, всички те са консолидирани проекти високоскоростната ЖП линия, тръбопровода. Разполагаме с инвестиционен план, който ще бъде е, обнародван през идните дни. В него са включени всички проекти. Моля да ми извините, господин председател, че просрочвам времето, но ми позволете последен коментар за външната политика. Няколко думи за политиката. Що се отнася до Венесуела? Италия остана в изолация. Това чухме сега. Истината обаче е, че Италия не е в изолация. Истината е, че Италия допринесе много за изказването на върховния представител на 26 януари. Моето собствено изказване беше от решаващо значение. Много хора се опитват да променят историята. Аз искам да отправя едно предупреждение. Никой не знае какъв ще бъде крайния резултат от кризата във Венецуела. А, ние не сме сами, имаме ясна позиция, ясна представа и идеи. И смятам, че е важно да ви припомня, че изборите през 2018 година не бяха демократични там. И това е ясно. Наред с това е изключително казахме, че е нужно да има нови избори и те да бъдат гарантирани, т.е. сигурността да бъде гарантирана, за да има доверие. Това трябва да бъде направено в най-кратки срокове. Даваме си сметка, че на населението на Венецуела страда и продължаваме да полагаме усилия международната помощ да стигне до Венецуела в съответствие с международното право. Съвършенно сме наясно, че нито един режим няма право да използва насилие срещу онези, които не са съгласни с него и демонстрират мирно. Никой не може да бъде на мнение обаче, други държави могат да се намесат в изборите. Ние сме и работим за осигуряване на справедливи, честни избори. Разчитаме на медиация, на посредничество, за да покажем, че има историческа отговорност. И не е достатъчно само да сочим някого с пръст, когато има международни кризи. Често тези кризи в миналото възникваха, защото се втурвахме да застанем на нечия страна. Опасността е да не се създаде радикализация и поляризация в един такъв конфликт като заставаме зад един от факторите. А другите участници в тази криза остават на заден плат. Председателя. Ще започнем дебата с а, спонтанни изказвания от залата и в 7.45 трябва да приключи. Имаме над 50 заявили желание да се изкажат. Колкото по-малко време използвате за изказвания, толкова повече от вас ще се изкажат. Комисари. Благодаря, господин председател, господин комисар. Господин министър-председател, добре дошъл в Европейския парламент. Вие говорихте за демокрацията и вие може би се намирате в най-демократичната институция, защото сме пряко избрани от гражданите и носим отговорник пред тях. Аз съм италианка, подкрепям Италия, обаче една Италия, която е в Европа. Made in Italy или Дъблинската реформа, или авторското право. Всичко това не беше лесно. Ние запретнахме ръкави и работихме упорито. Сключвахме съюзи и точно такива съюзи липсват сега в Италия, липсват и в Европейския съвет. Вие говорите за Европа, за европейското единство и след това казвате, че няма да се изгради връзката между Турино и Генуа. След това Говорихте за реформа на Дъблинския регламент, говорихте за факултативни квоти, това отказвате също. Сега говорите за солидарност, така че може би е, е до някъде ваша грешка. И още нещо преди да приключа. Вие Имате видео с федералния канцлер Меркел и това наистина е позор. Аз обичам Италия и не искам италианския министр-председател да говори лошо за други политици. Благодаря. Аз живея в Лион, когато не съм в Брюксел или в Страсбург. И зная добре историята на този край. Интересно е, че вие говорите за Леон Торино като проекта, защото не става дума да се свържат само две точки, както беше и случая с тунела под Ламанша. Правят се оценки от експерти и се посочва, а, че това не е в интерес на Италия, тъй като ще има спад в а, таксите, които ще се събират. Но ако се отвори тази ЖП линия, ще бъде благоприятно за околната среда, защото ще се намалят емисиите. Колегата Луке има думата herr minister! Господин министър-председател, благодаря за вашето изказване. Вие говорихте много за солидарността, която Италия сега иска от Европейския съюз. Това е вашия принос към бъдещето към Европа, че искате солидарност и е, ние знаем, че трябва да има солидарност, но когато говорим за солидарност, трябва да говорим и за това, защо изобщо се стигна до такава ситуация, в която Италия да иска такава солидарност. Искам да посоча, че от 20 години имаме обща валута – евро, еврото и от 15 години Италия не бележи растеж. Мислили ли сте, дали няма някаква връзка между тези неща? Възможно ли е Италия сама да помисли дали тази обща валута е подходяща за страната? Откъде всъщност следва, че Италия има таргет дефицит от 400 милиарда? На какво се дължи че Италия е увеличила дълговете си с една трета след въвеждане на еврото. Защо Италия непрекъснато нарушава фискалния пакт и правилата за дефицита. Когато искате солидарност, Италия трябва да спазва правилата. А, обаче вие не ги спазвате. След това вие не регистрирахте всички бежанци, които а, идваха във вашата страна. А, и когато Италия иска да бъде член на Европейския съюз, тя трябва да спазва европейските правила, иначе не може да говорим за солидарност. Господин Тарант. Оноревле Миранда. Госпожа Миранда. Благодаря, господин председател. Господин председател Конте, защо то не беше допуснато акустиране на кора през юни 2018 година в Италия. Аз бях там заедно с трима евродепутати от Европейския парламент. Ние зададохме въпроса и не ми дадоха официален отговор. Беше казано, че става дума за запазване на обществения ред. Защо се говори за солидарна Европа, след като не се спазват нормите за европейска солидарност? Едно правителство, което се очакваше да бъде по-демократично, се обвързва с привърженици на екстремизма с тези, които представляват ВОКС, което е точно обратното на една солидарна Европа. Благодаря, господин Бургецио. Има думата. Благодаря. Добре дошъл на председателя на съвета. Не сме свикнали да се срещаме с представители тук в Европа и да защитават своите тези, така че ви благодарим, че сте тук с нас. Струваме се, че това е ключов момент, в който вие сте тук пред нас и споделяте факти с нас. Страната ви е силна има други страни, които показаха, че ви завиждат в известен смисъл. И всъщност се сблъскваме с политически сблъсък, класов сблъсък в Европа, но заставаме зад вас, казаното от вас и за това, че показахте че Европа се намира в труден момент. Не можем да спрем притока на хора в Средиземно море. Тук се намесват и много други интереси, така че ви благодарим, че бяхте така откровен по отношение на страните в Африка и споделихте съвсем откровенно някои теми. Участието на МСП от страната, това са все много важни въпроси. А, ние можем да подкрепим малките и средните предприятия. Заедно с други ние посещаваме Африка, за да имаме впечатление от първа ръка. Председателя. Следващия колега, моля. Оноревле Войк. Господин Файт, господин председател, добре дошъл, господин министър-председател. Вие успяхте да спрете масовата инвазия през Средиземно море. За това аз ви изказвам благодарност. Не е тайна, че лобито за обежището вече не може да печели толкова, колкото преди. И това се дължи на вас – така че днес може би е, се чувствате като в трибунал, но това не е трибунал. Това е треперенето на старите елити, които много добре знаят, че след три месеца няма да имат мнозинство в този парламент. Господин министр-председател, в Германия, в Европа, ние трябваше да изпитаме на собствен гръб, че мигрантите могат да убиват. Спрете убийствата и дайте възможност на милиони европейци, които гледат към Полша, към Италия, към Унгария, отново надежда за добро бъдеще. Тереса Госпожа Бесарел, благодаря господин председател, господин министър председател. Вие а, говорите за спиране на трафика на хора от а, Африка. Аз не съм съгласна с а, неутралната позиция, която заема Италия по отношение на Венецуела а, и признаването на господин Гуайдо. Аз имам а, а, деца в Италия, живяла съм там повече от 20 години и съм изключително разочарована от италианското правителство. Изглежда, те не виждат колко неотложно е да се сложи а, край на управлението на Мадуро. Вие казахте, а, че не трябва да се прибързва. Не мога да се представя, че ще кажете на това на хората, които са подложени на изтезания, които напускат страната си и отиват в Колумбия, нези, които умират от глад – единственото, което ни е необходимо, за да гарантираме е да се солидаризираме с Гуайдо, а не да стоим с кръстени ръце. Благодаря. Моят регион, Кот Дазюр, участва с 50 милиона в сътрудничеството с Италия, но ние споделяме нашата история, е, е, дори и нашия акцент. Аз обичам Италия, обичам италианците, обаче сега е, виждаме какви са преките последици от вашите действия. За първи път след войната вие направихте напрегнати отношенията между две страни и това е обект и задача на една висша дипломация. И наистина това, което наистина не подхожда на вас. Вие не сте спрели да говорите за, италианската, за италианския суверенитет. И всъщност италианските данакоплаци са тези, които а, вредят понякога на а, френските граждани. И един приятел като вас, с такъв приятел по-скоро няма нужда от приятел. Вашето поведение е не безотговорно, беззаконно и е, наистина аз е, не искам да е, олицетворявате повече това, което олицетворявате. Signor Presidente, lei avrà colto dalle parole e dagli atteggiamenti di quest'Aula quanta... stima. Вие вероятно сте разбрали от тона колко надежда и очаквания се възлагат на Италия и колко притеснение и разочарование има в същото време в тази зала. Италия остана в изолация през тази седмица. Има страни, които са против солидарността, за която призовавате и предвид интелект, ви, вие вероятно сте разбрали посланието. Италия не трябва да се противопоставя, тя трябва да е движещ фактор. Ние всички сме чели а, Алдо Моро, знаем за какво говорите вие, но не трябва да се самозаблуждаваме, трябва да живеем в реалния свят и трябва да бъдем последователни. Не можете да твърдите, че всичко в Италия се дължи на нас, но ние много сме направили. Фонда за Африка, вашето мнозинство гласува против това. Плана Юнкер, вашата партия отново гласува против него. Що се отнася до засиленото сътрудничество, в което участвахте в началото и отрицателните последици от Брексит, това са все въпроси, е, с които трябва да се справим. Ранжел. Колегата Ранжел. Ранжел. Благодаря, господин председател. Господин министър-председател, Радваме се, че сте тук. Ние уважаваме волята на италианския народ. Но не трябва да игнорираме нещо важно. Беше спомената Алдо Моро. Жалко е, че сегашното италианско правителство не почита паметта му. Той е, е европеист. Не може да говорите за него само връзка с Средиземноморието, а изобщо за цяла Европа. Аз съм португалец и трябва да кажа, че що се отнася до положението във Венецуела, съм много объркан от италианската позиция. Португалската общност в Венецуела живее редом с италианската общност. Не мислите ли за италианците, които страдат под режима на Мадуро? Това е нещо, на което трябва да реагира италианското правителство и трябваше да го направи от първия ден. Госпожа Спинели. No. Una domanda, caro Presidente Conte. Siccome non... Имам един въпрос, господин министр-председател. един солидарен и не дискриминиращ Европейски съюз при миграцията. Защо не вярвате, че а, единият доход на гражданите в Италия може да преодолее отрицателните ефекти на Харс 4 в Германия, социалните помощи там. След това партията 5 звезди. Аз имам един сериозен въпрос в тази връзка лигата върви още по-надясно и може да падне правителството и да се постигне нещо в Венецуела. На какви проучвания на действителното състояние се базирате, че бъдещите години ще бъдат наистина добри? Благодаря. Добър вечер, господин председателю. Благодаря, че сте тук. Ще бъда прагматичен. Ще ми се да имам достатъчно време да ви обясня колко трудно ни беше за да гарантираме добрите резултати в Европейския съюз и държавите членки. Ще ми се да имаше време да говорим за всички тези години, през които се умяхме да изпълним сериозни проблеми, които да обединят нашите държави, да изпълним очакванията на деловите среди, ще ми се да обясня за а, високия дух, който беше част от тези усилия. Поради неколкократните искания от вашето правителство да сме търпеливи и уверенията, че в бъдеще ще видим колко сте силни, трябва да кажа, че много от европейските депутати, които ви подкрепяха и подкрепяха вашите политически а, виждания за заплатите. А, сега вече сме наясни, че имаме една твърда ставка и много се притесняваме по отношение на финансовото положение. Господин Биоти. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за това, че сте тук, въпреки че това сигурно за вас е доста отекчителна вечер, както и за мнозина от нас. Имаме много сериозни данни. Салвини четири пъти от общо четири не е бил в съвета. Когато говорим за младите хора, за транспорта, за миграцията, когато се разисква тези въпроси, вие никога не сте там. Как можете тогава да се вслушвате в италианските граждани? Европа се нуждае от Италия. Тя се нуждае от едно италианско правителство, което присъства, което е част от Европа. Това трябва да оправдаете днес пред вас, пред нас, господин Конди. Вие цитирахте нещо и аз искам също да го направя. От Сан Ремо, където се казва, че е трудно да си в света, когато не можеш да се горта от него. Мисля, че сте прав. Ние трябва да видим колко празна е тази зала днес. Председателят, моля ви да използвате уважителен език в залата. Има парламентаристи, които не трябва да прибягват до езика, който чуваме. Моля да не се повтаря. Господин Мариас. Грация, президенте. Кирие Πρωθυπουργέ της Италίας, кирие Конте. Конте, сеньор... Господин министър-председател, господин Конти. Моля ви да се сложите слушалките. Господин Конте, съгласен съм с това, което казахте за хода на Европа. Но Европа трябва да прояви солидарност в вътрешен и външен план, в областта на сигурността. Знаете, че Турция все още застрашава Гърция и Кипър – нарушават непрекъснато въздушното ни пространство, нарушават териториалните ни води и изключителната економическа зона на Кипър също. И искам да чуя нещо от вас. Декларация в подкрепа на Гърция срещу турската заплаха. Нещо в подкрепа на Кипър за да може Кипър да се възползва от природните си ресурси, особено когато италианската компания ЕНИ е тази, която иска да използва такива ресурси. Тоест, Турция застрашава Италия и Кипър. И ние искаме да чуем нещо от вас тук в Европейския парламент в подкрепа на Кипър и Гърция и срещу заплахите на Ердоган и Турция. Гърците очакват това от вас, както и приятелите ни в Кипър. Господин Якобчич. Добре дошли, господин министр-председател. Надявам се, че ме чувате. Благодаря ви, че сте тук. Това бе изненада за мен да чуя това, което казахте. Приятно бях изненадан ние в Истрия обичаме хората да ни благодарят. Що се отнася до макростратегията в нашия регион, много е важно да имаме такава стратегия за Адриатика. И а, бих искал да разбера какви са идеите ви за сътрудничество в Адриатическо море и Харватия, особено доколкото разбирам, вашето правителство ще ограничава средствата за двоязичието. Това е тема, която силно ме вълнува. Ние обръщаме внимание в Словения и Харватия на двоязичието. Осигуряваме финансиране. Има финансиране от Италия, което да ни помага да изпълняваме тези мерки. Бихме искали да има такива програми за европейските граждани, макар че това е символично signor presidente lei ha giustamente elogiato. Вие говорихте за свободното движение на хора и аз мога да се съглася с вас. Наистина става дума за голямо езиково мълцинство и в този смисъл вие приехте закони също и за миграцията. Обаче, нека да приемем, че студент иска да работи в чужбина. Той отива в чужбина, купува автомобил, след което се връща и след това автомобила се конфискува на границата и трябва да плати 700 евро глоба. Това наистина съвместимо ли е с голямата идея за свободното движение на хора? Благодаря, господин министър-председател. Радвам се, че сте тук че можем да ви слушаме. Господин Салвини беше в парламента, но не чухме да казва кой знае какво. Ние виждаме какво прави вашето правителство, виждаме, че модела, който следвате, да не правите кой знае колко а, и да говорите повече и да вините други за ужасяващото положение. Вие сте против африканците, против гей, преди другите. Сега сте включили и ромите, и други в списъка си. Трябва да ви напомня, че Италия беше в, под фашистско управление дълго време и хиляди а, трябваше да напуснат страдата си през този период. Моля ви да не забравяте този факт. Господин Шико. Грация, президент. Е, кредо, е- Благодаря, господин председателю. Смятам, че е важно да не забравяме, че нашата страна преживява рецесия. И аз не ви чух да кажете нещо за търговската политика, промишлената политика или за дружествата. Търговската дейност е, в Европа, свързана с износ и внос, е част от растежа на една страна. И това е точно така за Италия трябва да има занижаване на ставките, на акцизите, нужни са субсидии. Ето това е политиката, която ни е нужна. Иначе няма да можем да се справим с неравенството и бедността. Това са много важни теми. E eh. Господин председател, господин министър-председател, някои колеги и то не само италиански колеги подчертаха, че работим по проекти, които наистина имат за цел да постигнат нещо добро за Италия, но и за Европа. Например, високоскоростната отсечка, за която стана дума тук, тя се нарича не Лион Торино, а всъщност това е отсечка, която балансира и трябва да балансира цялата транспортна отсечка в е, южната част на Европа и да даде по-високи шансове на всички средиземноморски страни. Вие посочихте, че вашето правителство е направило анализ на ползите и риска, възложило е такъв анализ, обаче не са взети предвид някои инвестиции и старата отсечка вече празнуваме нейния 150 юбилей. Тя е недостатъчна. Трябва да се научите да аргументирате като европеец, а не само да навлизате в подробностите на италианската политика. Благодаря. Като евродепутат от Швеция съм горда, че съм италианка но все по-малко се препознавам в тази страна. Италия, която е в застой, която не приема деца, които а, са в беда в морето. Мисля, че това не е Италия на общото ни бъдеще и Италия губи доверие по всички фронтове. Ние сме обезпокоени от лошото управление на економиката. Намираме се в момента в рецесия. Младите хора, господин министър-председател, искат работни места, те не искат подеяния. Те се нуждаят от помощ, а не от пропаганда. Моля ви да ме изслушате. Сега ние виждаме как обедняват семействата, бизнеса. Слушате ли ме, господин министър-председател? Благодаря. Но съм още по-обезпокоена от суверенизма във вашето правителство. Италианците са хора, които могат да хвърлят мостове. Те се нуждаят от такива хора, не от хора, които копаят дубки. Солидарността е изключително важна. Тя се осъществява чрез диалог, а не чрез обиди. Важно е да работим с съседите ни. Не се нуждаем от лоши приятели, като Путин. Трябва да създавате верните съюзи.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 Ob tem pa vaš ви, благодаря, господин председател. Вие говорите за една Европа, която обединява и в същото време нашия председател на парламента се изразява така, като че ли всички жертви са били за нищо Става дума за ценности, за ценностите на Европейския съюз, а вие по някакъв начин отричате историята. Всички тези жертви дадоха живота си, за да можем да живеем сега в мир, включително и по границата между Словения и Италия. И аз мисля, че трябва да подадете оставката си. И сега последния оратор, който ще вземе думата. Моля да ме извините, имаме и други дебати, иначе няма да успеем да чуем всички. Имаме около 50 заявили желание да се изкажат. Вече дадох допълнително време. Сега давам думата на господин Конте. Благодаря, господин председателю. Някои от ораторите засегнаха политически теми и започна политически дебат за демокрацията, нещо, което е добре дошло. Други споменаха теми, които аз няма да коментирам, тъй като очевидно целта беше не само да обидят мен, но и онези, които представлявам. Има някои, които казаха нещо и тук ще бъда много ясен. Според мен трябва да внимаваме как избираме думите, с които описваме другите хора. Аз се гордея, че представлявам моя народ. И за мен е удоволствие да мога да работя за постигане на промяната, която искат италианските граждани. А, бих работил и с правителството, което в никакъв случай а, не е кукла на конци и не е подвластно на други сили. Бе ми казано тук нещо, което е част от политическия дебат. Бе ми казано, че трябва да се срамувам от разговорите, които съм провал с канцлера Меркел. Аз бих искал тук да ви припомня точно какво се случи. В миналото представител на определена партия а, се изказа неблагоприятно за канцлера Меркел и това е записано. А сега искам да премина към третата тема а, за откровения, макар и труден дебат. Вие казахте, че моите министри не присъстват на заседанията на Министерски съвет. Казахте, че те не присъстват, когато има заседания на Министерски съвет. Искам тук да ви припомня, че правителството има своето представителство, имаме заместник министри, така че те винаги присъстват на заседанията на съвета на министрите, когато се срещаме в Европа и ще бъда дори още по-откровен. Вие, господине, представлявате партия, която в миналото бе представена тук и сте гласували по определени начини. Венго! Председателя. Господин Данти, моля ви да внимавате в изказа си. Моля да ме извините за момент. Ви прего tutti quanti di non usare Искам да се обърна с молба към всички да не използват такива изрази може да кажете всичко, което желаете и да изложите политическа теза, но не бива да обиждате тези, които са на изборна длъжност и не бива да целите обида спрямо министър-председател, който е решил да бъде тук с нас. Молбата ми към всички е да използвате добри подбрани изрази, особено колкото говорите с мои съграждани. Бяха повдигнати някои много интересни политически теми. Бях помолен да подкрепя Кипър и Гърция на 29 януари заедно с представители на други седем европейски държави, южни държави бяхме там и заехме конкретна позиция в подкрепа на Кимпър, така че имате нашата подкрепа. А по другите теми, които бяха засегнати, а, има доста неприятни неща, които бяха казани за Италия, че оставяме децата да загиват. Това са много сериозни твърдения и те не са вярни имаме задължение да бъдем добре информирани след като сме в този парламент. Ние винаги сме се намесвали, за да защитим най-уязвимите, особено в кризисните ситуации. И винаги сме осигурявали безопасността на жените и децата, които да могат да слязат от лодките когато това е възможно. Показали сме действителна солидарност. И следва да се придържаме към принципите и фактите в Европа. А въпросът за свързан с Франция ще коментирам така. Казвал съм неколкократно, че между Италия и Франция има много дълговечни връзки, не само политически, но и културни. И от един проблем не може да поставим всичко това под въпрос. Господин Демайо също каза няколко думи за срещите с движението на жълтите жилетки. Това е съобразено с ролята му като представител на политическа партия и това трябва да бъде взето предвид. Политическите решения са различни по своя характер, но те са законосъобразни. А що се отнася до Венецуела, тук беше казано нещо, което е напълно невярно. Италия не, подкрепа, не подкрепя Мадуро. Това казахте като че ли вие. Казах, че не бива да прибързваме. Режимът на Мадуро не е подкрепен от Италия. Много ясно го заявихме. Всички депутати имаха ясна позиция не сме казвали, че президента Мадуро е легитимен и избран демократично. Свободни, прозрачни избори следва да се проведат в най-кратки срокове, защото хората страдат. И смятаме, че резултатите трябва да бъдат постигната, тъй като знаем какво се случва в тази страна, но не искаме бавен напредък. Трябва да има бързо демократично решение. И въпроса за економиката също беше засегнат. Бях попитан защо Италия не се съобразява с индустриалната политика на Европа. Ние винаги сме подкрепяли индустриалната политика на Съюза, част от плана Юнкер. Същото въжи и за бюджета за еврозоната и стабилизационните мерки. А що се отнася до економическата и социалната политика – а, и това е в отговор на изказването, че нямаме растеж. Може би е прекалено рано вече да се прави оценка на економическата реформа, която едва сега започва. Економическото възстановяване ще се случи през втората половина на 2019. Нашата политика, нашите мерки все още не са приложени. В началото сме и все още не сме видяли резултатите. Полагаме големи усилия по отношение на инвестициите и тук ще добавя нещо свързано с едно невярно изказване. Вчера, например, регионите в Южна Италия, където имаме застой и липсва социално развитие, в тези региони правителството предприе много прагматични мерки подкрепяме економическия растеж с всички сили и гражданите участват в този процес. Говоря за всички тези мерки, защото поради тях започна обществен дебат. Казва ми се, че това, което предлагаме, са всъщност помощи. А на практика става дума за цял пакет от мерки за работната сила и производствата. В момента има много хора, които са извън социалните мерки, които са безработни и в член 3, втори параграф на нашата конституция се казва, че тези хора могат да участват в демократичните, социалните и политическите процеси в страната. Президент на благодаря, господин е, министър-председател. Благодаря, че последвахте нашата покана и дойдохте при нас. Извинявам се, че понякога тонът беше несъобразен и неумерен, обаче тук в парламента често се водят оживени дискусии, което показва нашия интерес към такива теми, особено когато става дума за бъдещето на Европейския съюз. Panie i panowie, dobry wieczór. Witam serdecznie tych, którzy opuszczają. Добър вечер, уважаеми дами и господа. Унези от вас, които няма да участват в следващия дебат, моля тихо да напуснат залата. Island Way. W związku ze złożonymi przez Komisję INTA oraz ECON във връзка с препоръката за решение от Инта и ЕКОН да не се възразява срещу делегирани актове, така както беше обявено вчера при откриването на заседанието. Можем да констатираме, че не са направени никакви възражения през 24-те часа срока. Съгласно член 105, 6 параграф от процедурния правилник, тези препоръки се считат за прияти. Те ще бъдат публикувани заедно с приятите текстове утре, което означава сряда, 13 февруари 2019 година. Проведохме току-що много емоционален дебат, но сега можем да преминем към следващата точка, именно общо разискване споразумение за партньорство между Европейския съюз и Сингапур. Провеждаме този дебат възоснова на доклада на Дейвид Мартин за споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Сингапур, плюс резолюция, плюс препоръка относно защитата на инвестициите между Европейския съюз и е, Сингапур. Ще обсъдим още един доклад е, от е, господин Дейвид Мартин с още една резолюция, плюс препоръка от господин Антонио Лопес Историс Уайт по същия въпрос за споразумение за партньорство и сътрудничество и още един доклад от Антонио Лопес Историс Уайт относно резолюцията за сътрудничеството между двете страни. Можем да започнем този съвместен дебат. Добре дошла, госпожо комисар. Най-напред давам думата на докладчика Дейвид Мартин.